ще се считат за потвърдени. В четвъртък съвместно с председателя на съвета ще подпиша пет законодателни акта, приети в рамките на обикновената законодателна процедура. Ще подпиша тези актове по силата на член 74 от правилника за дейността. Заглавията на съответните актове ще бъдат публикувани в протокола от днешното заседание. Пленарната сесия тази седмица